Лидираме неговите правомощия. Господин Елия Хоро ми информира, че напуска Европейския парламент. Съгласно член 4, параграф 1 и 3, парламента си от обявява неговото место за вакантно от 4 януари 2012 година. Бих искал също да ви кажа,